appreciate Uh, ladies and gentlemen, be welcome to the committee's meeting. Добре дошли на заседанието на нашата парламентарна комисия. Започвам от съобщенията на председателя. Thank you for your... Благодаря ви много за вниманието. И така. Координаторите предлагат следните решения за одобрение. Те е, взехме решение със следното. Госпожа Ферара е назначена за докладчик на поискането за отменянето на парламентарния имунитет на Сотириус Зарионополос. Госпожа Регнер е назначена за докладчик по искането за отмяна на парламентарния имунитет на господин Теодор Здъргоракис. Uh, Мистер Кризо Гонос is appointed rapporteur for the request for the waiver of parliament. Господин Хризо Гонос е назначен за докладчик по на доклада за господин Янош Корен Нике, господин Кавада за процедурите и практиките във връзка с изслушванията на комисарите, полуки от процеса от 2014 година. Госпожа Кауфман е докладчик по становището за е, Европейската гражданска инициатива. Координаторите се договориха да предложат устен въпрос във връзка с Маракешкия договор, който ще бъде предаден за одобрение <clears throat> на всички по писмена процедура, а до Патричело и Мара Бизото правят предложения за резолюции, които са взети предвид. Насоките за член 141 от правилника на Европейския парламент е, бяха прияти и те ще бъдат публикувани на веб на комисията. Ще има изслушване на, в, във връзка с равнопоставеността между половете в професиите, свързани с правото, за втората част на 2015 година, след изготвянето на проучване по темата. Госпожа Хаутала Следва да разработи работен документ, в който да се включи предложение за регламент, регламент за административно право за европейските институции. Административно-процесуално право. ще се работи в работна група с един е, член на всяка политическа група в нея. Следва е, ще бъдат изготвени законодателни е, доклади по законодателни инициативи в последните теми. Общи минимални стандарти за гражданска процедура, защита на а, уязвими възрастни, трансгранично признаване на осиновяванията, давностен срок е, за а, е, инциденти по пътищата, гражданска е, гражданско право и правилата в тази област за роботиката. Госпожа Делво ще бъде докладчик. След това госпожа Делво е предложена за членство, за член на панела на стола. Искат се предложения за проекти на стола. Изследователската програма е, е разширена така че да се включи проучване на равнопоставеността на половете в правната, в професиите свързани с правото, както и а, проучване на семейното право в Европейския съюз. Ще има група експерти за приложение на правата, свързани с интелектуалната собственост, както и с форума за управление на интернет. Европейския институт по право ще направи презентация пред нашата комисия на 16 април по проекта Ела Юнидра, който се нарича от наднационални принципи до европейски правила за гражданското производство. Ще се изготвят е, ще се изготви работен документ е, за по-доброто законотворчество. Това ще бъде направено от председателя и ще бъде раздаден документа на координаторите, за да може да получи тяхното одобрение. И накрая е, парламентарната комисия взе решение при изслушванията да се опитва да постигне равнопоставност между половете. Това са нещата от нас. Продължаваме с програмата. Точка 11 не я покрихме днес. Вчера, така че, тъй като господин Коферати не е тук, давам думата на госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Нека да ви предам извиненията на господин Коферати, който нямаше как да присъства тук днес като докладчик и ме помоли да ви представя неговите заключения. Той нямаше как да присъства днес, така че ще очертая основните е, теми, на които искаше да се спрем. Знаете, че доклада беше представен на 19 януари. Междувременно е, бяха подадени е, доста изменения, 404 изменения, подадени от докладчиците в Сянка и от други колеги от Европейския парламент. Гласуването се предвижда за 23 март което означава, че господин Коферати ще има доста работа, както и докладчиците в сянка. И както можете да си представите, господин Коф... Коферати наистина се надява, че ще си сътрудничи добре с докладчиците в сянка и ще намери добри компромиси. От тук нататък важно е да се види как да се процедира с Комисията по економически въпроси, с която трябва да си сътрудничим добре. Това се налага от правило 54. Що се отнася до конкретните е, <coughs> извинете, до конкретните елементи, на които се спираме. Е, важен е въпроса е, за възможността фирмите да знаят кои са техните акционери, да има предаване на информация и да има възможност акционерите да упражняват правата си. Като цяло по тази тема няма кой знае каква разлика между позициите на различните политически групи, така че господин Коферати очаква с нетърпение да се намери добър компромис. Важното тук е, че е, съдържанието на инфо... Е, трябва да бъде а, е, възможно най-добре формулирано, за да има равнопоставеност не е да се налага да се работи с различни инструменти в различните държави членки. Втор... Следващият важен въпрос е а, са мерките, свързани с подкрепата на дългосрочното акционерство. Защо дългосрочно? Ами защото така акционерите са много по-ангажирани с дългосрочния успех на фирмите, в които инвестират. Е, им, с тяхната устойчивост. Именно затова държавите членки трябва да направят така, че да се насърчи дългосрочното акционерство. И това е още една област, в която господин Коферати се надява да постигне добри компромиси. Един от спорните въпроси, както сигурна съм си давате сметка, е възнаграждението на директорите – тук има множество различни позиции и различни интереси. Един от основните принципи, или поне някои от основните принципи, трябва да се спазват. Тук обаче има големи разлики между предложените изменения. За господин Коферати е много важно това, което предлага Европейската комисия да се запази. Европейската комисия предвижда да има гласуване с задължителна а, приложимост на резултата, както и а, консултиране при а, избирането на схемата за възнаграждение. Тук принципите а, са прозрачност и втория принцип е предложният механизъм да не а, бъде в противоречие с системите за корпоративно управление в различните държави членки. Що се отнася до сделките с свързани лица, измененията, получени от колегите, са насочени към създаване на по-гъвкава система от тази, която се предвижда от комисията. Тук, според господин Коферата, и крайният резултат трябва да бъде амбициозен и ефективен, с известна степен на хармонизация по отношение на процедурите, за да може да се гарантира подходящо ниво на контрол на тези сделки. И както споменах по-рано, да има и по-висока прозрачност. И накрая, но не на последно място, няколко политически групи предложиха да се подаде, да се добави задължение за отчетност страна по страна на големите фирми, които се котират на борсата. Това е тема, която обсъждахме и в предходния мандат на Европейския парламент. Тя е до известна степен се засяга в директивата е, за счетоводството, така че господин Коферати предлага, е, подкрепя тези предложения и очаква да работи добре с докладчиците в сянка. Благодаря ви много за това, че изслушахте основните елементи, които бе разработил господин Кофрати. Благодаря, господин Тоти. Грация, Президенте. Кари колеги. Уважаеми колеги, Високият брой на измененията безспорно свидетелства за големия интерес към актуализирането на една директива, която има въздействие върху милиони предприятия в Европа. Тези е, този голям брой е, изменения показват, че е, много сме далече от едно споразумение, така че трябва да се направи компромис през следващите седмици между всички заинтересовани страни. Актуализирането на директивата с цел да се подобри е, средата, економическата среда за предприятията в Европа не означава, че предприятията трябва да бъдат изложени на нова бюрократична тежест. Европа бавно излиза от ужасната криза. Тази криза засегна много производствените структури и без да се включи сектора на индустрията, никога няма да бъдем в състояние да преодолеем кризата и да отбележим растеж. Трябва да помогнем на предприятията, като не ги е, натоварваме с нови тежести и е, за това аз мисля, че е, трябва да вървим точно в тази посока. Предприятията трябва да бъдат в състояние да работят е, свободно на европейския пазар всички държави членки имат собствени правила и да се налага единен модел на всички със сигурност не е правилното решение. Е НП по тази причина продължава да проявява критично отношение към позицията на докладчика господин Кофарати. Трябва да постигнем текст, който да бъде гъвкав и който да отчита необходимостта на всички, потребностите на всички европейски предприятия. Има много проблемни точки. Първо, трябва да посоча, че ние сме за пряк диалог с акционерите, но не трябва да се допуска посредничество, а самите предприятия трябва да могат да се ползват пряко от това право. Друг важен аспект е възнаграждението на изпълнителните директори и горната граница на възнагражденията. Това е по-скоро спорен въпрос. Защото много често възнаграждението на менеджерите не е обективно. Частните фирми трябва, разбира се, да бъдат в състояние сами да определят възнагражденията на своите менеджери. Мисля, че това е най-добрият метод е, за привличане е, на инвестиции на свободния пазар. Е, общо събрание на акционерите, неговият модел, който се следва в Италия, може да се пренесе, може би, в цяла Европа. И освен това, идеята акционерите е, да определят, е, да имат право на глас е, за определене на размера на възнаграждението, едва ли е правилна идея. Това не трябва да се решава на общото събрание. Не могат да се привличат трети лица и акционерите трябва да бъдат в състояние сами да действат свободно. В Италия, например, не съществуват изпълнителни правомощия в тази връзка и е, разбира се, трябва да бъдат взети предвид всички последици. Предложението това да става със съгласие на акционерите за корелирани отношения, там където имаме повече от 50% от активите, трябва да се преформулира и такива разпоредби могат да доведат до много голямо забавене, до високи разходи. Това забавене е свързано не само с свикването на общо събрание на акционерите, но и с регистрите и съответните операции, като се изключат тук разходите за обучение на персонал, което е необходимо. И е, свикването на общото събрание много често е несъвместимо с изискването за поверителност по отношение на определени сделки, така че това има отрицателни въздействия върху конкурентоспособността на предприятието. Операциите много често са обичайни, нормални операции за предприятието и съгласието на общото събрание трябва да се иска само в крайни случаи, само когато управителният съвет иска да вземе решение, по което преди това е имало отрицателно становище. Благодаря за вниманието. Виждате, че наистина ни предстои още много работа. Това пролича от моето изказване. Кавада. Благодаря, господин Кавада. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва на господин Кафарати да му предадете нашите е, големи благодарности, защото той действително покри много широко поле. Има точки, по които е, сме много доволни от неговата работа. Има, разбира се, и други точки, по които има известно разминаване в мнението. Е, и така, Важният въпрос тук е да се сложат някакви граници на финансовия капитализъм, който води до такова разклащане на пазарите понякога. Трябва да се има предвид и семейния капитализъм, предприемаческия капитализъм, който е съвсем различен. Виждаме го в Германия и той показва своята стабилност. Има няколко ограничения – има, например, ограничение, което е свързано с отчетността страна по страна. Тема, която е доста щекотлива. Ако се приемат някои изменения, те могат да се отразят зле и върху държавите членки, и върху предприятията. Европейската конкурентна способност може да бъде засегната – Що се отнася до съкрещението CBCR, Country by Country Reporting, отчетно страна по страна. Честно казано, тук говорим за една доста сложна фискална тема. Има предприятия, които могат да бъдат изложени на риск на дво, за двойно данъчно облагане. Така че темата е доста, доста чувствителна. Трябва да се вземат предвид и финансовите постъпления на обща европейска територия. Няма да се спра а, на въздействието върху конкурентоспособността на тези предприятия, трябва да се има предвид, че се иска и обнародване на чувствителна е, вътрешна информация на търговски тайни, които могат да застрашат позицията на съответните фирми на пазара. Давам, виждам, че не е правено каквото и да било проучване на евентуалното въздействие на тези мерки и настоявам, преди да се направи каквото и да било по отчетността страна по страна, да се изиска специално проучване на оценка, а, и оценка на въздействието. Иска се мярката да се прилага Едновременно във всичките страни, принадлежащи към Г20, иска се отчетността да бъде по елементите, които са от, е, и само по тези елементи, които са от интерес за е, фискалните органи и е, да бъде предавана информацията само на фискалните органи, ни никой друг. Господин Фас. Благодаря, господин председател. Според мен, така формулираното предложение за директива надхвърля рамките на поставената цел. Ако наистина следва да поставим акцента само върху дългосрочната ангажираност на акционерите, то ще видим, че предложението съдържа редица аспекти, които не попадат в обхвата на тази тема. Например, в член 3 се изисква провеждането на обстойно проучване с цел идентифициране на акционерите. Но в случая може да се използват вече действащите национални системи. Няма нужда от създаването на нова такава в рамките на националните системи се регистрират акционерите при поименни, притежаващи, извинете, поименни акции. В член 3 буква е в латинско трябва да се изясни според мен, че разходите за услугите предоставени от финансовите посредници трябва да бъдат поети от предприемачите, тъй като предприемачите имат основно интерес от ползването на такива услуги. Мисля, че може да бъде вменена прекомерна бюрократична тежест. Това може да бъде избегнато, ако в директивата се предвидят ясни формулировки, ако тя предвижда ползването на националните системи. Член 9 А и Б латинско предвижда гласуване с задължителна сила на резултата, що се отнася до докладите за възнаграждението. Това според мен отслабва позицията и компетенциите на Общото събрание на акционерите възниква и още един въпрос въпросът за отговорността. Отговорността се пада на надзорния съвет, що се отнася до политиката в областта на възнагражденията. Но ако гласуването по тази тема се възложи на Общото събрание на акционерите, то тогава ще се стигне до празнота по отношение на отговорността. Политиката в областта на възнагражденията, така както е уредена в точка 9а, според мен трудно може да бъде провеждана на общо европейско равнище. Това до голяма степен би ограничило възможностите за гъвкави действия от страна на дружествата. Точка 9, латинско С, не мисля, че Общото събрание на акционерите трябва да дава своето съгласие за текущи дейности, за текущи сделки. Съществените сделки трябва да бъдат обект на съгласие от страна на Общото събрание на акционерите – това е вярно, но за целта ще трябва да изработим ясно определение на съществени сделки. Благодаря ви. Представителят на комисията помоли да вземе думата. Колеги, съгласни ли сте да му дадем думата? Да, думата има представителят на комисията. Thank you. Thank you very much. Uh, the Commission would like to thank uh, very much the members of the... Благодаря много. Бихме искали да благодарим на депутатите на Европейския парламент за тяхната работа по тази директива, по предложението на комисията. Виждате, че има много изменения. Виждаме, че някои от тях са е, доста разнопосочни. Мисля, че е отлично това, че парламентът иска да остане амбициозен тази, този проект и да не губи своята добавена стойност. И това е нещо, което трябва да се има предвид при обсъждането на измененията със сигурност. Трябва да се гарантира известна степен, поне някаква степен на прозрачност. Мерките, които комисията предлага като цяло са доста мер... меки. Те са или на принципа спази правилото или дай обосновка за неспазването му, или на принципа на определени елементи от информацията, които трябва да се споделят. Трябва да има процедурни гаранции за сделките с трети лица, където има е, нива на защита за миноритарните акционери, които се свалят прекомерно. Това е доста лошо послание за чуждестранните инвеститори, които често се оказват в позицията на миноритарни акционери. Мерките от ниво второ са важни тук, защото те засягат високотехнически въпроси, които няма как да се покрият на ниво 1. Те са необходими, за да може мерките от ниво 1 да бъдат прилагани добре. Подкрепяме необходимостта от стандартизация на отношенията между фирмите, посредниците и инвеститорите. Има и допълнителни е, коментари, що се отнася до допълнителните стимули за дългосрочното акционерство. Имаме някои прагматични възражения. Ние смятаме, че идеята е добра, обаче някои от механизмите, които се предлагат, може да са вредни. Да кажем, ако има двойни права за гласуване, това може да доведе до проблеми и основно ще бъдат от полза за мажоритарните акционери, е, това показва проучванията им. Това не е много добре за миноритарните акционери, много от които са чуждестранни акционери. Е, така че комисията е, разглежда темата. Тази година ще има обществено допитване и ще има доклад за насърчаването на по-големи инвестиции и дългосрочни стимули за дългосрочно инвестиране. Накрая, що се отнася до отчетността страна по страна? Разбираме вашите съображения, свързани с а, избягването на данъци, но не в тази директива е най-подходящия момент да се включат тези въпроси. Комисията работи по въпросите за избягването на данъци във връзка с приоритетите в своята работна програма за 2015 година. Трябва да под да отчертаем внимателно въздействието на този тип изменения, които искат отчетно страна по страна, защото може да се окаже, че има сериозни отрицателни въздействия. И така, подобни изменения не трябва да се приемат без сериозни проучвания на въздействието. Ние сме е, на очакваме да видим е, какви компромиси ще бъдат договорени в парламента и сме на ваше разположение. Благодаря, господин Тюран. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка аз искам да кажа няколко думи. На първо място е, бих пожелал е, на господин Жан-Мари Кавада е, Честит рожден ден. Е, мислех, че е днеска. И е, искам да му кажа, е, че не споделям а, бележките, които той а, е направил и а, след а, а, тази частитка ще си позволя да а, отправя някои принципни забележки. Да, вие винаги се съмнявате в комплиментите от първо четене. Да, това е всъщност деформация на професията адвокат. Така че искам да се извиня в случая, но а, сега, тъй като става дума за сериозна тема, а, много неща могат да се кажат. А, аз на първо място бих искал да благодаря на господин Кофарати. Казах и миналия път, неговата работа наистина е много добра в търсенето на компромис и баланс. Аз е, определям, е, искам да настоя на тази точка. Аз ви казах, е, господин Кавада, че при докладването страна по страна трябва да си представим една оценка на въздействието и а, е, данъчните измами са а, е, 2000 милиарда и а, е, те тежат върху националните бюджети и то точно а, върху страните, които а, се извършват реални дейности. Така че ние не можем да се правим като че ли това не съществува на практика. Ние сме задължени да действаме и а, предвид този проблем има два начина на действие превенция и е, репресивни мерки. Аз е, от дълго време е, защитавам превенцията и е, всъщност, когато става дума за санкции, това пречи на предприятията, но след като всички искат повече прозрачност и демокрация, мисля, че е по-добре да се действа с превентивни мерки. Защо казвам това? Ние говорихме за възнаграждението на изпълнителните директори, но извинете, това може би е важен проблем, защото е, става дума е, дали е, тук трябва да се съобразяваме с Сити в Лондон и е, дали това представлява е, световен баланс в финансовия свят. Е, има много по-големи теми, отколкото възнаграждението на изпълнителните директори. Както казах, 2000 милиарда са данъчните измами. И това, което ние искаме, не е нещо трудно вие трябва, вие и аз, трябва да го направите във всички страни. САЩ вече наложиха този принцип. Вие трябва просто да кажете, че това, което се плаща като данъци, страна по страна не е въпрос за поставяне под въпрос нито конкурентно способността, нито е, пък е, е, вредите, които биха могли да възникнат. Просто трябва да се знае, че се засягат големите предприятия. Аз знам много добре как изглеждат нещата в малките и средни предприятия и ние сега не трябва да допускаме да се избират данъчни оазиси, за да се избегне данъчното облагане. Малките и средни предприятия нямат такава възможност и те са тези, които създават работни места. И тук вече е ужасната конкуренция. Големите е, концерни, е, които е, извичат печалби в определена страна, е, всъщност не плащат данъци там, където им е изгодно. Така че трябва да е, действаме. Това е в защита на малките и средни предприятия, на е, публично-частните партньорства и е, на европейската економика. И това е точно толкова важно, което вие визирате е, между традиционната индустрия индустрия и е, краткосрочната визия за е, е, индустриалците, които са взети като заложници от финансистите. Аз се обръщам към НП също да се каже, че в един свят, че господин Юнкер е, едва ли е горд от LuxLeaks, е, но това е практиката и е, ние трябва да е, променим тази практика, трябва да направим така данъците да отиват там, откъдето има нужда от тях е, и е, също така трябва да е, направим така, е, че прозрачността е, да не се превръща в е, репресия. Господин Карим. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Um, Благодаря, господин председател. Мнозинството от членовете на моята група застава зад заложените от комисията цели, които отразяват най-добрите практики в редица държави и членки. В държави, където действат добри стандарти за корпоративно управление. Би било добре тези стандарти да бъдат прилагани и на по-високо ниво най-вече, що се отнася до принципа спазване на правилата или обясняване на неспазването им. Подобни предложения по-скоро визират разпоредби с незадължителен характер, а в случая се предлагат разпоредби с задължителен характер. Затова трябва да сме особено внимателни. Не бива да се стига до липса на гъвкавост, когато се прилага принципът спазване на правилата или обясняване на не спазването. Би могло да се стигне до проблеми и по някои от предложенията за намеса изложени от комисията. Не смятаме, че следва да се въвеждат изисквания за прозрачност, що се отнася до важна информация, чувствителна за управомощените представители и за управляващите активи те ще са принудени да оповестят своите методи на работа, което според нас ще е контрапродуктивно. Не сме съгласни и с предложените разпоредби за сделките с свързани лица. Те не отразяват правните традиции в държавите членки, прекалено са строги и ще вменят тежест на групите от дружества. Важно е, според нас, да не се оказва неблагоприятно въздействие върху структури, които подпомагат управлението или по линията на консултантски услуги, или по линията на разпоредби с незадължителен характер, както и по линията на различни корпоративни традиции в Европа. Затова сме и сериозно загрижени във връзка с някои предложения на докладчика. Според нас те са в разрез с традициите, за които говорих току-що. Изисква се оповестяването на информация, която не е от значение за обществеността. Това предложение е неприемливо в контекста на правата на акционерите. Цели се с предложението по-скоро притежаването на акции за по-кратък срок. А, трябва да целим именно обратното дългосрочна ангажираност на акционерите. Според моята политическа група ще трябва да обсъдим въпроса по-подробно, преди да стигнем до приложим конкретен резултат. С удоволствие ще участваме в бъдещите разисквания. Вярваме, че ще стигнем до такъв резултат. Благодаря ви, господин председател. Честит рожден ден на моя колега Жан-Мари Кавада. Вече работим заедно цели 10 години, а той не ми изглежда устарял. Аз, за разлика от него, почти се разпадам и си изгубих всичката коса. Господин Кавада. Мерси, президент. Мерси, месье Карим. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Карим. Ако мога да предложа шампанско на всеки, който ми честити рождения ден, бих бил щастлив. В този случай е, правям безкрайна благодарност към всички. Господин председател, искам да се обърна към колегата господин Дюран. Е, аз е, в случая смятам, че доста широко се тълкуват казаните от мен думи. Сега във връзка с данъчната измама, през 1996 година, когато е, беше е, наложен апела от Женева, става дума за господин Бартуса, един наистина забележителен магистрат, моят подпис беше в подкрепа аз, може би, съм се излагал, тъй като бях млад. Аз бях от страната на госпожа Ева Жули. И е, естествено аз е, искам да има малко повече е, предпазливост в Европа, за да можем да се борим срещу Великобритания, Люксембург и всички тези страни, където има съмнение за данъчна измама и това има опустошително действие. Второ, има ниво на възнаграждение на менеджерите, което се ограничава в европейския, в европейския континент. Във Франция, например, има много дебати, които бяха проведени точно по тази тема и това е отговора, който искам да предложа, за да бъда прецизен. Благодаря, господин председател. Е, мисис Регна. Благодаря ви, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. апелирам към колегите от ЕКАРЕ, НП и АЛДЕ да не повтарят постоянно «да, да, трябва да направим нещо за постигането на повече прозрачност», а когато стане дума за конкретни мерки, доста подробно и прецизно да ни излагат защо не искат да се предприемат такива. В случая разполагаме с конкретни предложения, които колегите от тези три групи постоянно обявяват за неприложими. Да, вие сте за прозрачност, но в момента, в който се стигне до оповестяването на информация, която би била малко по-подробна, например по отношение на възнаграждението, вие се обявявате против предложените мерки коментар по адрес на комисията. Знам, че според вас докладването по страни е прекомерна мярка, но според мен това би било едно разумно действие в борбата срещу отклоняването от данъчно облагане и укриването на данъци. Мисля, че тези проблеми могат отчасти да бъдат решени с тази директива. Гарантирането на повече прозрачност при всички случаи ще доведе до някакви резултати. В момента се говори за големи банки, чието менеджери влагат своите активи в Панама и другаде. За това, според мен, е необходимо да се постигне и повече прозрачност. Докладът на колегата съдържа конкретни предложения в тази посока. Не би следвало абстрактно да се обявяваме за постигането на някакви цели, а след това, когато има конкретни предложения, просто да ги отхвърляме. Госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Според мен изискванията за прозрачност, в това число е много важното изискване за докладване по страни, за публикуването на размера на заплатените данъци от дружествата по страни, са много важни. Мисля, че разработващите политики постигнаха впечатляващи резултати. Модел в това отношение е законодателството в Съединените щати. Намираме се на начален етап от законодателната процедура, на етап първо четене. За това, според мен, трябва да включим тези изисквания в предложението. Комисията трябва да намери най-добрия начин за включването на тези изисквания в текста. Ако отложим вместо да отлагаме работата по прилагането на тези толкова важни принципи. Отделните държави трябва да спазват на много различни изисквания в областта на докладването. Затова би било добре в бъдеще комисията да обмисли възможностите за кодифициране на изискванията за докладване, така че процедурата, изисквана от държавите членки, да се упрости и те да могат да я прилагат уеднаквено в националната си нормативна база. Няма да можем да постигнем това в краткосрочен план, но би било добре да го обмислим на следващ етап. Председателят благодаря. С това се изчерпа списъкът от желаящи да се изкажат. За това можем да преминем по точка 15, по която ни предстои гласуване. So first the floor goes to the reporter, Mr. Negrescu. Думата има докладчикът господин Негреско. Bună ziua! I'll do a short intervention. Ще се изкажа накратко във връзка с създаването на Европейска прокуратура. Нека упомена, че се опитахме да изготвим становище, което отчита първото становище, изготвено от Комисията по правни въпроси. Опитахме се да включим в текста няколко препратки към необходимостта от създаването на по-независима Европейска прокуратура, на структура, която не участва в разискванията на политическо ниво. Опитахме се да направим и няколко предложения за излъчването на кандидати за поста европейски прокурор и европейски делегирани прокурори. Опитахме се да отчетем и някои елементи от докладите, изготвени от други парламентарни комисии. Освен това, конкретно посочихме борбата срещу трансграничната престъпност, подчертахме необходимостта от въвеждането на строги изисквания, еднакви за всички държави членки. Обсъдихме всички тези въпроси с докладчиците в Сянка направихме опит да разработим текст, който да отчита в колкото се може по-голяма степен вижданията на колегите. Председателят, благодаря. Преминаваме към гласуване. Ще гласуваме с вдигане на ръка. Изменение номер 1 за, против, въздържали се,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 Изменение номер 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Отхвърля се. Извинете, въздържали се. Отхвърля се. Uh, rejected. Uh, um, 11. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Uh, Изменение 13 разделно гласуване, изискано от групата на социалистите и демократите. Първа част за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за против въздържали се приема се. Изменение 16 за против, въздържали се. Нека проверим електронно по изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против,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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, електронна проверка. Моля гласувайте по втора част. Край на гласуването. Един колега не е гласувал. Край на гласуването. Приема се. Трета част за. Против въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст на проектостановището. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас по-малко. Приема се. Uh, we pass to... Преминаваме към точка 16 приемане на проектостановище под формата на писмо. Ще гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви. Сега ще продължим при закрити врата. Моля, онези, които не са оправомощени да участват в такива заседания, да напуснат залата.